Sigmund Sigmund. Dear colleagues, I think that we can start and uh... Скъпи колеги, нека да започнем. Започваме с точка 7 от дневния ред. научни проучвания на въпроси, свързани с храните. Както знаете, това е един техни... доклад от техническо естество и като председател на комисията и докладчик предлагам на комисията да приеме предложението на комисията без изменения съгласно член 50 линия първа от правилника за дейността на парламента. Всички съгласни ли са? В такъв случай можем да процедираме по предложеният начин. Ако има възражения, моля, вземете, вземете думата и да обясните има ли какъв е проблема. Не виждам възражения. В такъв случай приемаме предложението. И сега преминаваме към гласуването, но преди да започнем с гласуването, би искала да приветствам група от млади политици от Харватия. Добре дошли на заседанието на Комисията по околна среда и обществено здраве. А сега преминаваме към гласуването. Първо, доклад, който ще гласуваме е компромисът договорен с съвета по предложението за регламент на Европейският парламент и съвета по мониторинга, докладване и верификация на емисиите от въглероден диоксид от морския транспорт и изменение на предишният регламент. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Everybody voted. Okay, the vote is closed. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Now we have to vote on the objection. Сега гласуваме възражението на господин Гербранди, господин Екхаут. Относно горивата, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Now we have to vote on the oral Сега гласуваме по устния въпрос към комисията за обозначаване на държавата на происход на месото в преработени храни. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Okay, we have finished to vote. И с това приключваме гласуването и започваме разискването по проекто резолюцията за обозначаването на държавата на происход на месото в преработените храни. И незабавно давам думата на господин Петър Лезе. След това ще продължим с всички други политически групи, които са подписали резолюцията. Имате думата. Да, благодаря, господин председател. Не съмествам колегата Гома. Поради заболяване не може да присъства. Нашият координатор. В политическата група има различни мнения, но а, нямахме достатъчно време след изборите, за да обсъдим нещата в а, детайли. Във всеки случай, а, многократно сме а, се спирали на тези въпроси и а, сме на различно мнение. А, е, от е, колегата Замер. Много сме критични по отношение на проекта за е, резолюция и редица от текстовете в тази проекторезолюция не могат да се приемат от НП. Да, съгласни сме, че потребителите трябва да знаят откъде е, са е, хранителните е, продукти, е, какви е, са данните за происход. Но при всички положения трябва много добре да премислим как точно ще регламентираме нещата. И преди да ги запишем в правен акт, трябва да видим как точно ще се вземе решението за обозначаването и етикетирането. При всички положения потребителят трябва да бъде информиран и да има правото на свободен избор и той го има. Ние сме изправени пред един парадокс. Желаем да имаме информация, но когато получим информацията, не сме готови да плащаме. Потребителите не желаят да плащат повече. И е, когато те не желаят да платят по-високата цена, тогава е, разходите трябва да се покрият е, по друг начин. Тоест, е, има един марш, в който трябва да се действа. Особено при малките и средните предприятия, дори и центовете имат значение – някои се съмняват в изчисленията е, на е, комисията, която смята, че с около 50% ще се увеличат разходите. Не потребителите във всеки случай трябва да е, покрият всички тези допълнителни разходи. Очевидно от други източници ще дадат средствата. Явно се смята, че земеделските стопани би трябвало да допринесат най-малкото с по-ефтина продукция. Това обаче е, прехвърля проблема, така да се каже, на е, другата глава. Е, вие знаете, че ние имаме определени изисквания по отношение на месото, е, антибиотичната резистентност. Е, всяка година по тази причина, именно просто поради липсата на е, действие е, след приемане на антибиотици, умират 25 000 души. Е, има различия в мненията. В това отношение комисията казва, трябва да има обозначаване на происхода на хранителните стоки, но е, това трябва да е свързано с определени структурни промени в сектора малките и средните предприятия ще е, бъдат очевидно много по-натоварени, отколкото големите и ще понесат по-големи е, е негативни последствия. При тях е, просто е, марша е по-малък. Няма съмнение, че происхода на продукта, качеството са изключително важни и трябва да бъдат свързани помежду си, но ние все още нямаме е, така истински правила в това отношение, тъй като потребителят е, не винаги е готов да плаща повече. Имаше случаи с е, така, неправилно обозначено и етикетирано месо, происхода бе е, <clears throat> неясен. Е, ние е, знаем, че е, е, при говеждото има съвсем стрикни е, правила за обозначаването и независимо от това е, потребителите купуваха конско месо, а пък на етикета стоеше говеждо месо. Ще видим как ще продължи в крайна сметка историята на доклада Пирилю, ние вече сме го приели, има определени последващи действия но конското место в лазанията е, бе факт и то, както си спомняте, е, се бе разходило из цяла Европа и то под е, наименованието говеждо месо. И то не само в лазанията се откри конско месо, сега происхода беше Румъния, една част се оказа, че и в Ирландия може да се търси, трудно бе да се проследи пътя на конското месо, което се стигаше до потребителя като говеждо. И в това отношение, да, мненията бяха различни, многократно сме обсъждали темата. Очевидно, е, ако предприятията са готови доброволно да обозначават происхода на е, продукта, е, чудесно, това ние ще приветстваме, но задължителни изисквания по някакъв начин, които да се струпат на главата на потребителя, не. Благодаря ви. Госпожа Вилмат има думата. Благодаря, господин председател. В този контекст, е, да, е, темата от пет години е, е, е в центъра на вниманието ни. Изненадана съм от това, че господин Лиза не е съгласен с текста на госпожа Зомер. Ние нееднократно сме казвали, че искаме обозначаване на происхода. Е, етикетирането трябва да включва и данни за происхода. Е, и парламентът нееднократно се е произнасял в полза на това твърдение. Изненадана съм от становището на господин Лизе. Происхода, страната на происход е изключително важна поради е, екологичните стандарти, поради е, е, необходимостта от е, проследимост на продукта. И действително потребителите имат е, право да знаят, е, е, включително и преработеното месо, откъде идва. Около 90% от потребителите при проучванията показват и заявяват, че желаят да имат тази информация. Разходите, които комисията е изчислила, действително са много високи, ние би трябвало да бъдем особено внимателни и чувствителни. Потребителите във Франция са склонни да платят една по-разумна цена. Изследванията във Франция показват, да кажем, че за сос болнес е, цената, е, е, която трябва да се заплати е по-малко от 1 евро, за лазания също в порядъка на центове не става дума за 50%. Тоест, необходимо е етикетиране и аз действително не, не разбирам нито на какво се дължат тези високи изчисления на допълнителните разходи на комисията, както и становището на Петър Лиза не е приемливо да продължаваме да чакаме и да не решаваме този проблем. Необходимо е да постигнем съгласие между политическите групи. Със сигурност потребителите желаят да знаят происхода на продукта и на суровините, които са преработени в него, страната на происход е изключително важна и не бива да отлагаме въпроса. Много ясно е да кажем е, обозначаването на происхода на пилетата, които се продават в Великобритания и потребителите са доволни. Те имат право на тази информация. Аз се надявам, че ние ще проявим малко повече чувствителност и разбиране към е, желанията на потребителите. Те очакват това от нас. Благодаря. E Благодаря ви. Сега от името на екара думата е госпожа Герлинг. Благодаря ви, господин председател. Ами всъщност няма много какво да добавя след казаното от Гленис. С удоволствие ще подкреп... я подкрепям аз също смятам, че конското месо беше пример за измама и мерките, които предвиждаме тук, няма да, да възпрепятстват подобни измами. Но съм съгласна, че гражданите действително се притесняват от липсата на място на страна на происход на местото в преработените храни или поне факта, че не може да доведат на тази информация. Така че, предвид факта, че законодателството, свързано с, с информацията към потребителите, отне много дълго време преди да бъде прието в парламента. И честно казано, позиция, която в момента вземат колегите от НП, леко ме разочарова, което е много дипломатично казано. Така че бих искал да помоля колегите, които въз... още не са решили дали да подкрепете или не, да погледнат заключителните абзаци на резолюциите, в което много ясно се предвижда възможността да разгледаме внимателно оценката на въздействие, въздействието върху цената на производството по цялата верига на производството това не са въпроси, които ние омалуважаваме. Напротив, ние просто искаме нашата комисия да има възможност за контрол по цялата верига. Thank you. Много ви благодаря. Думата има госпожа Яден Маки. Kiitoksia. Tämä nimeni on todella vaikea. Ensinnäkin haluan sanoa, että... Да, а името ми малко трудно се произнася. Радвам се, че най-накрая имаме възможност да гласуваме по този въпрос и че най-накрая ще имаме възможност да приемем резолюцията. всъщност в момента обсъждаме продълж... последващите действия след въпроса, който, с който гласувахме да бъде зададена въпросната комисия. И тук трябва да обсъдим други важни теми, свързани с а... цената за тези нови изисквания. В Финландия, например, едно предприятие заяви, че цената на този вид етикетиране ще бъде по-малко от а, 1 евроцент. Така че явно нямаме реална представа каква ще бъде цената. Тук бяха представени и други прогнози. Но е очевидно, че потребителите имат право на тази информация и трябва също така да могат да се доверят на информацията, която получават. Всички ние имаме нужда от достатъчна информация относно храната, която потребяваме. Спира се, въпроса не вълнува всички еднакво. Поставя се и въпроса за конкуренцията и компаниите ще използват и този аспект. Някои от предприятията искат да включат в информацията върху етикетите не само държавата на происход, но и по повече подробности, дори и фермите, от които идва месото. Но е факт е, че живеем в много по-различен положението, колкото в миналото. Очевидно е, че в състава на най съща преработена храна ще влизат съставки от различни държави, идващи от различни държави. И това е факт. Но е вярно също така, че днес предприятията са наясно откъде идва месото, което те използват. И при положение, че има подобни скандали, въпреки че се знае държавата на происход на въпросното месо. Така че ако имаме една система на ясно обозначаване на, на происхода на държавата на происход на месото, ще може да се възпрепятстват подобни злоупотреби. Въпросът е дали сега да направим обозначаването на този вид информация задължително, тъй като те или иначе предприятията са наясно, те разполагат с този вид информация в самата промишленост има две разминаващи се мнения, както и тук в парламента. И когато запитаме малките средни предприятия, те, те принципно са против, защото те увеличават, защото подобно изискване ще увеличи разходите за тях. Аз обаче оставам с впечатлението, че положението е точно обратното. Малките и средни предприятия са за този вид мерки, а големите предприятия са против, което е напълно обяснимо, защото именно те се снабдяват често с доставчици от различни държави членки и за тях това е по-сложно, отколкото за малките средни предприятия, които обикновено работят само с един регионален доставчик. Надявам се да успеем да постигнем напредък. Моята група има единодушна позиция. Напоследък имаше доста обсъждан, доста разисквания точно точка 8, в като се говори за цената на тази мярка. И предполагам, че точка 8 от резолюцията ще се окаже много важна и в бъдещите преговори. Защото тук се позваваме само на едно проучване. Бихме могли вместо на поручвания да вземем с пример, примери от реалния живот, от предприятията, които вече а, ясно обозначават държавата на происход на етикетите. А от друга страна, ако Европейската комисия направи собствено проучване или вече го е направила, то може би в своят анализ за цената ще получим важна информация преди ние да вземем решение тук в парламента, каква е нашата позиция. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бойлан. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че отново обсъждаме важния въпрос за обозначаването на държавата на происход на месото. И колегите с пълно право казаха, че кризата с конското месо от преди две години беше свързано с измами и с липсата на яснота по веригата на производство и че има проблем с доверието на потребителите. Но ако се върнем и в... ако се върнем назад в миналото, има и други примери, имаше един скандал в моята година в Ирландия, където наденици, за които се твърдеше, че са произведени с а, месо с происход от Ирландия, всъщност не са произведени, са произведени с месо, което не идва от страната. А, според нашите проучвания, 95% от населението на Ирландия би привесла подобна мярка и явно, че комисията пренебрегва това искане на гражданите. Оказва се, че производителите все повече сами решават доброволно да предоставят а, този вид информация, за да засилят а, доверието на потребителите. Много често производителите също така се обръщат директно към доставчици или към кланниците, защото не се доверяват на местото, което могат да купят от големите вериги на супермаркети. Така че аз действително насърчавам комисията да не пренебрегва това искане на гражданите и да не просто организации и да предложи закон... законодателен акт, за да гарантираме доверието на гражданите в в интернет, под които те консумират. Благодаря ви. Думата има колегата Тейлор. Thank you, Chair. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. А, да, ние имаме вече немалко опит от е, миналата година. Е, те всъщност е, нямат никаква представа, когато купуват готавите храни или полуготавите продукти, които съдържат месо. Откъде е месото? Изследванията показват, че 90% от потребителите в Европа желаят, наистина желаят да знаят страната на происход. Това се отнася както за прясното месо, така и за съставките на преработените храни. Ние би трябвало да отговарим на очакванията на потребителите. Говеждото месо се обозначава съвсем точно и когато става дума за прясно месо, потребителят е заинтересован и показва желание да знае цял, целият път на месото, да бъде информиран добре откъде идва и откъде е минало. Да, добре, до, от 15 до 50% комисията смята, че ще се увеличат разходите при включване на тези данни в етикета, но аз просто не мога да повярвам. 50% повишение само заради това, че ще обозначим страната на происход на етикета е, струва ми се, че комисията трябва да повтори изчисленията. Много е, интегриран и взаимосвързан е нашия свят е, и затова и нарастват изискванията на потребителите по отношение на происхода на суровините в преработените продукти страната на происход, е, обозначена е, точно на етикета, е, ще накара и търговците да проследяват много по-съвестно пътя на продукта, който са получили. В никакъв случай не бива да допускаме отново безкруполни измами в това отношение огромната част от потребителите просто настояват за е, тази информация, свързана с страната на происход. И аз не смятам, че е, ако ставим е, това на добрата воля на предприятията, ще решим нещата. Трябва да предвидим задължения за предприятията. Благодаря много, господин председател. Е, този е, въпрос е много уместен. Е, важно е ясна информация да се даде на потребителите за происхода на месото. Това е изключително важно. Проследеността на месото чрез етикетите ще ни позволи да постигнем този тази цел. Госпожа Веди, благодаря господин председател. Много интересна тема е това. И тя иллюстрира защо ние сме европейци. Защо това означава, че потребителя е краля и трябва да получи е, съответната информация, да има достъп до проследимостта на продукта, което е, предполага етикетиране. И етикетите е, трябва да се поставят и на прясното месо, и на преработеното. И е, трябва да ви кажа, че се създава истинска мафия на европейско ниво. Купува месо от Румъния, отива в Север Европа, после в Южна Европа, така че е напълно законно потребителя да знае какъв е происхода на месото. И бихме искали да знаем дали месото е френско, украинско, китайско, румънско. Така че е изключително а, важно етикетирането и записването на тази информация. Така че трябва да се гарантира тази проследимост. А, имаше скандал с кремвиршите, с а, а, тези продукти. Изобщо не се знае какво има вътре в този продукт. Така че происходът трябва ясно да бъде посочен. Но комисията е, какво ни казва? 25-50%. Откъде сте взели тези цифри? Може би е, е, големите производители, индустриалците въобще не искат да се въвеждат такива етикети. И ако комисията също е отговорна за нездравословното хранене, за нездравословните храни, нека да ни каже. И наистина вие ще понесете тази отговорност, ако европейските граждани отхвърлят Европа, защото не е гарантирана прозрачност на информацията. Благодаря много. Rappelons-nous le 30 septembre. Благодаря, господин председател. Неодавна новия комисар по въпросите на здравеопазването на своето изслушване ни подчерта, че не сме подготвени в тази насока, защото потребителите искат да знаят какъв е происхода на месото, което консумират. Така че комисаря ясно подчерта това. Някакъв проблем с превода е имало. А, и така, повтарям, комисарят всичко ясно посочи. Той поиска още на 30 септември да се а, изготви съответната законова рамка за преработените а, продукти може би госпожа Зомер, която не е тук, не е чула това тогава, но е много важно да се разпише тази пътна карта, изготвена от комисаря. Не става дума само за прясното месо, а и за преработеното. И така да се сложи край на всички скандали, свързани с храните. 90% от потребителите искат, настояват за това етикетирано. И е, крайно време е да действаме. Европейската комисия трябва в съвсем скоро време да ни представи законодателно предложение в тази посока. Това ще гарантира прозрачността, ще насърчи економическите оператори да засилят проверките, които осъществяват. Това е едно ново средство за да издигнем здрава бариера, здрава преграда пред тези, които не спазват изискванията. Да, има резерви от страна на комисията по отношение на етикетирането. Споменават се високи суми като цена на това етикетиране, но всички тези цифри са преувеличени и може да се разшири практиката, която сега е в сила за пресното месо и за преработеното. Имаше проучване от декември 2013 година, само за част 29% от консервираните има такова етикетиране. Така че е крайно време да защитим по-добре здравето на гражданите. Така че тази резолюция трябва да бъде приета с широко мнозинство от нашата комисия. Благодаря.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 ще да Аз представлявам като депутат европейските граждани и се чувствам задължен да подкрепя интересите на гражданите. Това предполагам, че е, въжи за всички тук. Има ли данни, е, на които наистина бихме могли да се доверим? Предполагам, че има производители, които действително, ако трябва да посочат точния происход на а, суровината, от която е произведен преработения продукт, а, ще се опитат а, да увеличат цената на продукта или най-малкото по обективни причини тя ще се увеличи. Но това не означава, че само заради поскъпването на продукта трябва да лишим потребителите от тази много съществена информация. В редица магазини в Унгария можете да си купите 1 кг месо за не повече от 3 евро килограма. Но а, а, происходът на месото е твърде съмнителен. Ако а, за, въведем задължително посочване на происхода на месото на етикета, много от е, производителите, а също и търговците, които разчитат на оборот поради е, по-низките цени на продуктите, които предлагат, е, е, ще е, изпитват е, солидни трудности. Те ще трябва е, да е, увеличат цените, съответно ще се страхуват, е, че оборота им ще намалее. Може би някои от тях ще е, изпаднат в несъстоятелност. Е, при всички положения в сектора е, най-вече мисъл преработвателния сектор в момента има една известна несигурност в това отношение. И освен това още един въпрос. Кое е ефтиното и кое е скъпото на пазара? <coughs> Ясно е вече, че аз съм от е, Унгария. И е, ДДС е, за е, месо и местни продукти е, е 27%. Ако м- действително се стигне до а, допълнително увеличение на <clears throat> данъка, да кажем с около 6%, както се предвижда в момента, това прави 33%. Това наистина е просто срамно. В крайна сметка, добрата качествена храна би трябвало да бъде на достъпни цени в Европа. Благодаря. Благодаря за изказванията на колегите. Няколко въпроса бяха отправени директно към комисията, така че ще дам думата на нейни представител. Thank you, Chair. Um, we are... Благодаря ви, господин председател. За нас е огромно удоволствие да присъстваме на днешното разискване. Комисията е изпълни своето правно задължение да изготви и публикува доклад. Както си спомняте, това, този доклад беше решение взето като компромис, когато обсъждахме информация свързана с храните при регламента за информация, която се предоставя на потребителите. И ние публикувахме доклада за установяване на факти и очаквахме той да предизвика разисквания, както и се случи. И преди всичко държа да направи направя няколко уточнения По-скоро ще се опитам да направя няколко разяснения, отколкото да отговарям на въпроси, особено по отношение на нашите прогнози за цените, за увеличаването на цена, цените. Пъстна комисия проведе проучване по въпроса и резултатите от това проучване бяха разгледани в работна група, в която взеха участие всички заинтересовани страни и производители и представители на потребителите. И резултатите от проучването бяха потвърдени от тази работна група, която, както вече казах, включваше всички заинтересовани страни. Бяха зададени въпроси също така за разликите в цената представена в доклад на Европейската комисия и цени, цената е изчислена в някои други проучвания, в частност проучването във Франция. Държавата отбележа няколко много съществени разлики, които съществуват между тези два доклада. Доклада на Европейската комисия разгледа въздействието върху пазара в Европейския съюз като цяло. Това проучване взе предвид какъв би бил, какво би било въздействието от въвеждането на задължително оказване на происхода на месото. И това проучване не взе предвид факта, че има много широка гама от а, продукти, от много прости до много сложни, много комплексни продукти. А другият цитиран доклад е посветен изключително на говещото месо и на доброволното, доброволното оказване на происхода на месото върху етикетите което разбира се е нещо много по-различно, защото едно доброволно означаване на тази информация е свързано с много по-различна цена. Очевидно, че тези, които, предприятия, които са склонни доброволно да предоставят информацията, могат и да си го позволят. Също така, господин председател, цената, която се, на която се позоваваме в доклада, е свързана с оперативните разходи. И тук говорим за увеличение между 15 и 20% в зависимост от продукта, но не говорим за крайната цена на продукта, а за оперативната цена. Ще има административна цена, свързана с увеличаване на административното бреме, което ще доведе до увеличаване на крайната цена между 8 и 12%. Ето защо не смятам, че двете предложени суми биха могли да бъдат сравнени, нито пък мога да се съглася с обвиненията, че данните, които ние предоставяме, просто сме си ги измислили от някъде. Също така трябва да вземем предвид и желанието на гражданите да се да се опозвава този вид информация. Да, 90% от потребителите твърдят, че биха искали да получат информация за происхода на месото, но ако ги запитате дали, за да получат тази информация, те биха били склонни да платят до 10% по-висока цена за продукта, оказва се, че между 60-70%, че всъщност желанието за предоставяне на тази информация пада до 60-70%. И така, господин председател, след като взехме предвид всички тези данни, предвид днешното разискване и разбира се основното послание от днешното разискване, което беше много ясно. Мога само да кажа, че все още не сме взели решение как ще действаме. Ще проведем дискусия и с държавите членки. Ето защо днес не съм в състояние да ви дам някаква насока за по-нататъчни действия на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря. Е Благодаря много. И така, сроковете. Госпожа Вилман. Um, бих искала да попитам нещо комисията и да направя коментар. Дори вие да смятате, че не интерпретирам правилно резултатите от е, вашите изчисления. Е, е, потребителските организации продължават да се вълнуват и да ги обарват. така че 60 до 80%, така да се каже, те са спорни. Много ви моля да помислите за едно преразглеждане на тези изследвания и калкулации. Комисията 60 до 80% от потребителите желаят да заплатат допълнителните разходи Но също, е, имайте предвид, е, че има и едно от около 80% от потребителите, които всъщност не желаят е, да плащат повече. И така, в комисията на 21 януари ще се гласува този текст, пленарна зала през февруари. Сега Нека да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Тоест следващите няколко точки от 13 до 17 става дума за освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Както знаете, е, това е последният елемент е, от е, пътя, парите са освоени, извършени са проверките, контролната дейност. След това а, комисията и другите институции се освобождават от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответния период. ние се опираме е, на баланса на комисията и е, петте комиси, е, агенции, извинете, чиято дейност пряко е свързана с задачите, които третира нашата комисия. Проверили сме степента на изпълнение на бюджета. Висок какви са тези стойности. Разгледали сме критичните прагове за някои от агенциите, преди да преминем към освобождаване от отговорност. И така, ще представя накратко различните точки, заедно ще ги обсъдим след това. И така ще е, започнем с освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година. Европейската комисия, изпълнителна агенция. Разгледали сме различните сфери на дейност. В генерална дирекция околна среда, Санко, степента на изпълнение бюджета е 99,95%. Е, по отношение на ангажираните средства и 94,90% е, за е, плащанията. Това е удовлетворително ниво. Удовлетворени сме също така и по отношение на програмата LIFE, която се отнася пряко до нас. За тази програма е достигнат процент от 99,90 и за ангажираните средства и за плащанията всички средства са били освоени. За генерална дирекция Санко 98,1%, за ангажираните средства, 98 за кредитите за плащане. Също така анализирахме пилотните проекти, подготвителните дейности, за които отговаря Генерална дирекция Санко. Те се намират в един доста напреднал етап на осъществяване. Използвани са, освоени са всички ангажирани кредити. Това е за а, първото становище. А, ще говори за останалите и после ще ви дам думата. Що се отнася до Европейската агенция за околната среда? сме прегледали отчетите, установихме, че е висока степента на изпълнение. Агенцията освоява тези средства предимно за издръжка на персонала, 71% от тези средства са за покриване на дейността на персонала, така че можем да изкажем положително становище, що се отнася до Агенцията за околната среда. След това разгледахме е, положението и на Европейската агенция по лекарствата. изпълнението на бюджета от тази агенция. Установихме, че 4 пети от е, ресурса е, са посветени на оперативни задачи, осъществяването на оперативни задачи от агенцията. Установихме също така, различни аспекти в тази дейност, някои елементи свързани с конфликта на интереси, проблемите са били, били решени. Управителният съвет е решил възникналите проблеми. Е, препоръчва на компетентната комисия да освободи от отговорност е, тази агенция във връзка с бюджета за 2013 година. Изготвихме и е, становище относно освобождаването от отговорност на Европейския орган за безопасност на храните. Di маджор Рилиево anche in rapporto за химикалите също така. Не Един факт, а, който установихме, а именно проведен отит в агенцията за подобряване на практиката с обществените поръчки и въвеждане на мерки през 2014 година. За всички, при всички агенции установихме, е, че е, е, средствата съвсем правомерно са били освоени през 2013 година. Това е мнението и на Сметната палата. Също така изготвихме становище и за Европейския орган за безопасност на храните. 74% на дейността е свързана с събиране на данни и проучвателна дейност, установихме, че се полагат усилия за прилагане на корекции в резултат на препоръките на Сметната палата, особено, що се отнася до самооценката в рамките на вътрешния контрол – насърчаваме Европейския орган за безопасност на храните да продължи да развива процеса на прозрачност. В, както и по отношение на независимия характер, Изготвихме също така становище за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Данни, свързани с изпълнението на бюджета, които напълно съответстват и на това, което казах за, казах за останалите агенции. Е, всички е, корекции, които са били препоръчени, са били осъществени е, по препоръка на Сметната палата, особено що се отнася до експост контрола. И така, Базата на тези проектостановища за всички тези агенции изказваме положително мнение и препоръчваме на Комисията за бюджетен контрол да освободи от отговорност тези е, агенции. Госпожа Каленбах, първи желаеш да се изкаже. Благодаря ви, господин Лавия. Вие много ясно представихте ситуацията в ролята си на докладчик. Няма да навлизам в подробности, няма да правя, казвам нищо повече, освен че ще допълня до някъде вашето изказване в най-общ план. Бих могла да кажа още в самото начало от името на моята политическа група, че ние сме доволни от е, е, изпълнението е, по отношение на околната среда. Е, имаме едно изпълнение почти 100%. Същото се отнася в крайна сметка и за е, бюджета, който е подлежи на изпълнение от е, Генерална дирекция здравеопазване. Също се доближаваме до 100% и там. Всъщност само 0,5% от бюджета на Европейския съюз се отделят за околна среда, безопасност на храните, здравеопазване. Е, това не е задоволително. 0,8% е, е, искахме в началото на годината и е, това е все пак една негативна тенденция, в която, с която в никакъв случай не можем да се задоволим малка критична бележка към сметната палата като цяло. Защо всъщност няма коментар по отношение на управлението на средствата във връзка с политиките и начина на изпълнение на предприятите мерки в политически контекст е, е, за околна среда, за здравеопазване, за безопасност на храните. Инак е, констатациите, препоръките на Сметната палата са изключително важни за европейската политика и най-вече за политиката на насърчаване на определени действия и сектори. Но аз мисля, че е, Сметната палата би могла да разшири малко е, отчетите си е, и е, да представи по този начин една по-цялостна картина за изпълнението на не само на бюджета, но и на поставените цели. Това, което ни тревожи малко е, че селски райони и рибарство с, с, може би, една от най-големите грешки. Това е 4,7-6,7. Да, това се отнася единствено за рибарство и за селските райони и за изпълнението на бюджета за тези сфери, но при никакъв, в никакъв случай процента на грешката не се отнася и за здравеопазване или безопасност на храните или околна среда. Не, е, и освен това трябва да подчертаем, че когато става дума за процент на грешката, това не означава, че има някакви злоупотреби, измами или някакви други криминални действия. Процента на грешката просто показва само само че би трябвало контролът да се засили там. Е, защото и е, контролът върху риска в миналото очевидно е, не е бил достатъчно всеобхватен. Трябва да се работи естествено съвместно с държавите членки. Препоръките на докладчика са уместни, според мен, а именно да подкрепим предложението за освобождаване от отговорност. А, да, а, що се отнася до а, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, аз мисля, че трябва да отбележим, че това бе и единствената институция, единствената агенция, която в крайна сметка отговаря и съвсем стриктно на всички наши изисквания и препоръки. Трябва да го отбележим, може би във връзка с таксите, а, данъците върху някои от лекарствените средства си струва да се допълни малко текста. Може би ще внесем едно изменение, тъй като имаше и продължава да има заболявания, които просто не биха могли да се преодоляват по-успешно или най-малкото да се лекуват по-успешно, ако няма едни допълнителни средства и това трябва да се отбележи. Ние сме доволни в това отношение. Що се отнася до геноцидите, mit der EFSA ist es mir ergangen, wahrscheinlich wie vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Що се отнася до диоксидите, е, действително би трябвало да е, отбележим е, е предприятите действия от Европейската агенция по химикалиите. Е, естествено, прозрачност, независимост, това е изключително важен фактор. В миналото е, ЕФСА никога не е била абсолютно така независима и прозрачна. В миналото имаше критични бележки към Агенцията за безопасност на храните. Трябва отново да подчертаем, че ако има някакви конфликти на интереси, във връзка с член на ръководството, може да се е, суспендира, така да се каже, участието на съответния член за известно време, докато се изяснат е, нещата. Струва ми се, че тук е, може да се позасили малко текста и да е, се плантира. Да, това бе от е, мен. Господин Гербер. Да, благодаря, господин председател. Е, комплимент. Е, вие всъщност продължавате работата на е, Юта Хаока, която много дълго изпълняваше тази задача за нашата комисия. Тя бе поела тази отговорност. Няма да повтарям това, което госпожа Каменбах вече спомена. Някои от нейните бележки споделяме и ние. Ще допълна нещо във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност и отчетите на Сметната палата. Някои от държавите е, членки всъщност са склонни да, е, така да се каже, само да е, се стремят при разпределянето на средствата да получат повече средства и в момента, в който ги вземат, понякога нямаме достатъчно надежна обратна връзка. Естествено, би трябвало първо да ограничим тези, това разпределяне на средствата по отношение на държавите членки и освен това Сметната палата би трябвало да а, следи много стриктно за това как точно се разпределят средствата по дадени програми между държавите членки. Обикновено модел е използвай го или освои, освоявай средствата или ще ги загубиш. Може би трябва да преосмислим малко в това отношение принципа. Горе-долу моите деца действат по този начин. Така, защото с а, този модел използва или ще загубиш а, средствата, а, всъщност ние стимулираме държавите членки да освояват средствата, да ги е, изразходват, все едно дали е смислено това, което правят или не. Дали води до някакви видими е, и значими резултати. Комисията, а и сметната палата би трябвало да помислят по тези въпроси. Ние също. И е, годишният отчет на Европейската сметна палата и процедурата за освобождаване от отговорност тази година е, са свързани с някои специфични е, въпроси са относно фонда за стимулиране, насърчаване на разнообразието не винаги сме абсолютно сигурни, че е, средствата е, се използват е, ефикасно. Е, ние всъщност и не знаем е, какви са разходите за е, разнообразие, за биологично и всякакво друго разнообразие в Европа. 5,8 е, милиарда е, евро и Натура 2000 е, отиват именно за био тези програми, свързани с биологично разобразие, с Натура 2000, но а, е, а, е, не могат ли нещата да се конкретизират? Просто да а, се свържат нещата и с бюджета, с бюджетните сметки, да знаем за коя програма, колко точно пари отиват. Конвенцията за биологично разнообразие предвижда задължително докладване, задължително отчитане. Е, в Южна Корея имаше е, миналия месец е, общо събрание във връзка с проблемите около конвенцията и отново се повториха тези основни моменти. Моята молба към комисията е много моля, настоявайте пред държавите членки, е, накарайте ги да изпращат е, е, точна информация за това какви средства се изразходват за раз, биологично разнообразие, за опазване на природата. 60% без съкръщението на бюджета за опазване на околната среда и природата в моята страна. Така че е, хубаво би било комисията да изясни това за всички държави членки. Благодаря. Е, нашият колега, е, нашата колега Канечна има думата сега. Така ми е да вам подиковат. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да ви благодаря защото ми се струва, че всички, които са имали възможността да се запознаете с документа, са наясно, че много добра работа сте свършили. Има страници, хиляди страници с таблици и цифри. И изглежда, че наистина трябва да ви благодарим най-искрено за свършената работа. Никак не е лечно да се изготви този проект доклад. Така че още веднъж ви благодаря за това, че се наехте с тази тежка задача сега нека да погледнем какви са заключенията. Аз съм лицето за контакт за Европейският център за профилактика на заразните заболявания. И държа да отбележа, че център се опитва наистина да върши много добра работа и се опитва да се здобие с необходимите му средства, но никак не е лесно да го направи, никак не е лесно да се предвиждат епидемии. И за това центъра трябва много внимателно да разпределя своите средства. Те няма как да предвидят какво ще се случи след седмица или след месец. Центърът беше обект на две послед, последващи, последователни оценки. Двете бяха положителни. Бяха направени и няколко препоръки и аз съм убедена, че центърът ще се опита да отговори на направените препоръки, но а, със сигурност дейността на, този, на този изпълнителен орган а, е много полезна. А ние в нашата комисия може би трябва да се замислим дали не трябва да сме по-амбициозни по отношение на Европейския център. Според мен той има много ограничени възможности за действие в някои области и ако искаме той да си сътрудничи по-тясно с държави извън Европейския съюз, като например Украина или Молдова, би трябвало да му дадем мандат и също така да му дадем необходимият мандат. Това е нещо, което трябва да обмислим за бъдеще. Но още веднъж ви благодаря за доклада. Всички сме го прочели. Но се радваме, че ни се наложи да навлизаме в толкова големи подробности, колкото вие, за да го изготвите. Благодаря ви. Благодаря. Да, това е изключително а, важен въпрос. А, това са публични средства и а, трябва да проявим съответната бдителност. Аз Искам да се спра на въпроса за безопасността на храните, тъй като става дума за публични средства от европейски данакоплатец, така че съвсем ясно трябва да се посочи как са и за какво са освоени тези средства. Съгласни сме с проекто становището и благодаря за извършената от вас работа, но искам да внеса едно уточнение, един нюанс, който да се внесе 0,052% от общия бюджет на Европейския съюз. Това може би не е достатъчно качествена информация предоставане на гражданите. Как са сформирани работните групи, дали са напълно независими, а, дали не са основателни критиките, а, свързани с исканията на достъп до актовете на агенцията. Има работни групи по токсичността на някои вещества. А, и а, тези изследвания се осъществяват от лица, които са обвързани с някои от големите производители, големите фирми-производителки. Може ли наистина а, подобни задачи, с подобни задачи да бъде натоварено лице, работещо за Филип Морис? А, тук а, явно става дума за конфликт на интереси. А, а, подобни ситуации трябва да бъдат по-добре оценявани. Да, през април беше прията резолюция по този въпрос, но така или иначе се налагат допълнителни усилия по посока на прозрачността и на сайта да фигурират не само успехите, а и конкретните цели. Председателят, благодаря колеги за вашите изказвания. Сега ще дам думата на комисията. за отговор на зададените въпроси. Има ме малко по-късно в дневния ред една точка. Ще има размяна мнение с директора на Европейския орган. Благодаря, господин председател. Благодаря за този ясен, прецизен доклад, за да отговоря на някои от въпросите. Първо по отношение на околна среда и климат, защото представлявам и двете дирекции. Е, нисък е европейския бюджет в тази материя, но обхваща, е, обхванати се само част от този бюджет, защото има средства, които е, са предоставени в рамките на структурните фондове за околна среда и климата. Господин Гербранди повдигна един такъв въпрос. В комисията решихме в новата многогодишна финансова рамка да въведем система за проследяване на разходите. първо по отношение на климатичните промени, на второ място в сферата на биоразнообразието. И това а, е свързано с определена методология, а, как да се м, а, прецени а, а, въздействието на даден проект в едната или другата сфера на дейност. Така или иначе, комисията ще може да изложи още идната година цифрите свързани с тази дейност, тъй като новата финансова рамка ще е, започна през 2014 година. От друга страна, е, споменахте и специалния доклад по биоразнообразието, който наскоро бе публикуван. И в парламента и в съвета се обсъжда този доклад. И разбира се, препоръките на Сметната палата са в тази посока да се определи какви средства са били освоени а, за биологичното разнообразие. А, националните участия тук също имаме критики от Сметната палата, не в доклада за освобождаване от отговорност, а по програмата Лайф околна среда. И тук именно е посочено, че не е най-уместен подбор на проектите е направен. За новата програма Life постепенно се е, отпадат е, тези е, национални участия, за да се завиши качеството на проектите. Още един е, важен елемент увеличаването, значителното увеличаване на е, проектите, включени в програмата LIFE. 600 до 700 бяха в предишните, предишната е, финансова е, рамка, за 2015 над 1300 е, са те така че имаме много по-широк, е, по-голяма възможност за подбор, около 200 годишно е, такива проекти. Така че е улеснен подбора ни в това отношение. Това горе-долу мога да кажа по околна среда климат. Е, това са поне въпросите, които си записах. I don't know if other member of the commission want to answer. Не знам дали другият представител на Пъстата комисия също иска да вземе думата. Please. Yes, um, Благодаря ви от името на генерална дирекция Санко. Ще се изкажа по коментарите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните. Държа да отбележа, че Докладът наистина е много ясен. Според мен нямам някакви конкретни коментари, свързани с прилагането на програмите по обществено здраве или безопасност на храните. А по въпроса за агенциите, които са пряко свързани с Диджисанко, са въпроса Европейската агенция по лекарствата, органът за безопасност на храните и Центъра за профилактика на заболяванията. Вече бяха направени конкретните коментари по отношение на ЕФСА. Знам, че след малко ще имате изслушване с господин Урло и мисля, че имате конкретни въпроси, свързани с Европейския орган за подпроса на храните. Ще може да зададете пряко на неговия генерален директор. Благодаря ви. Добре. Благодаря за тези отговори. Сега можем да преминем към следващата точка от нашия дневен ред, но преди това да ви кажа, че 11 декември на обяд, 12 на обяд е предвиден крайния срок за внасяне на измененията, 29 януари гласуване в комисията на 24 март в комисия бюджетен контрол. И така можем да преминем към следващата точка от нашия дневен ред Европейски семестър за координация на економическите политики. Uh ще е, съдим е, доклада на колегата Граматикакис. Веднага му давам думата, за да изложи той своята гледна точка. okay. No. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου. Ε, съжалявам. ще отнема малко от времето си за изказване, но нека да кажа е, колко силно впечатление е, ми е, прави работата в комисиите. Много съм впечатлен. А, ясно е, че европейския семестър започва всяка а, есен с а, а, годишен обзор за растежа. Това е а, инструмент а, за проследяване на политиката на държавите членки. Това е резултат от кризата, на, от полуките на тази криза, защото си дадехме сметка, че ако искаме Европейския съюз да става по-силен, да се развива, това може да стане само чрез задълбочена координация. Имаме успехи в миналото, но сега ще се съсредоточим върху макроекономическите показатели и бюджетната дисциплина, но те не са достатъчни за възстановяване на економиката е, за да е, се е, създадат работни места за милионите безработни. Съгласно програмата на комисията, тази кохорта безработни всъщност представлява 29-та държава членка на Европейския съюз и това го посочва комисията. Така че не трябва да се очудваме, е, че евроскептиците е, печелят е, поддръжници. Ясно е, че една обща европейска стратегия за Европейския съюз трябва да влезе в сила. Ние имаме определените правила и санкции, но смятаме, че координирането на стратегиите трябва да бъде факултативна за 2020 година. Що се отнася до намаляването на безработицата и на бедността, е, целите по-специално на нашата комисия, е, водеща забележителна дейност, е, но в крайна сметка трябва по- е, по-подходящ начин да се освояват е, тези е, средства, за да се подобри живота на гражданите. В нашата комисия колна среда и здравеопазване, политиката трябва да издигне на едно и също ниво дисциплин, бюджетната дисциплина и сред начините за развиване на економиката. Трябва ясно да прозвучи нашия глас. Е, и не трябва да се вслушваме в гласове, които е, казват, е, че само затягането на коланите може да доведе е, до намаляване на е, безработицата и увеличаване на богатството. По-добре е да помислим по какъв начин да подобрим живота на гражданите. Е, комисията в е, своя годишен обзор на растежа определя три цели – инвестиции, структурни реформи е, в национално равнище и това, което се нарича бюджетна отговорност. Разликата а, с а, обичайните предишни годишни обзори, а, новият елемент а, това са инвестициите. А, чрез а, финансов пакет, а, предло, вече предложен на вниманието а, на институциите. И изискванията а, трябва да са съобразени с нашите цели, а, да работят тези инвестиции а, за устойчиво развитие, което се вписва в европейския семестър. Не само целите трябва да бъдат ясни и прецизни, а и показателите – Това се отнася новия пакет за цикличната економика. Без такива инвестиции много трудно бихме се справили днес. Би било направо невъзможно да се постигнат целите на стратегията 2020 година и Европа няма да може да разгърне целия си потенциал. Ще лечи цяло едно поколение от възможността да се конкурира в сферата на познанието. Както знаете, господин председател, драги колеги, има ясни причини, поради които е, основен приоритет трябва да бъде една жизнена економика. Е, всяка година повече от 10 милиарда евро се разходват е, за внос на изкопаеми горива. А, и тук е, са намесени противоречиви интереси. Тези средства би трябвало да бъдат насочени към възобновяемите енергични източници, борбата с заетостта и други. Втория, втората ми бележка в глобализираната економика, в която живеем, развиващите се държави оказват натиск върху търсенето на суровини. Увеличава се курса на тези суровини, и е, се е, влушава е, околната среда. Трябва да се работи и в тази посока. Има изчисления, които показват, че ако се пестат някои ресурси, ресурси е, ще може от 17 на 24% е, да се е, увеличи този процент на спестяване. И това може да доведе до 630 милиона евро спестени за европейската индустрия. Освен това, ако искаме да запазим европейския модел на социална економика трябва да обмислим модела за оценяване на труда. Трябва да бъдем по-ефикасни и в сферата на енергетиката, да запазим ценните си, ценния си ресурс. Ако ми позволите, господин председател, нека да се спра накратко върху данъчната политика. Според мен, тази политика трябва да бъде част от устойчивото развитие, устойчивия растеж. И следвало да се е, приемат стимулиращи мерки за економиката и да се съсредоточим върху такава данъчна политика, която да не е, пречи Е, на труда, а на тези дейности, е, които са в ущърп на околната среда. Е, да, това е доста е, смело предложение, смела инициатива, но предложението за такива фискални мерки по отношение на енергетиката беше отхвърлена от съвета, европейският семестър би могъл да бъде базата на една правилна насоченост към тясно сътрудничество между е, тези, които са готови да върват напред по пътя на радикалните реформи, а, за промяна на фискалния модел. Ясно е, че днешният ми доклад трябва да бъде допълнен, за това аз разчитам на вашите предложения, така че в окончателния си вид това да стане един проект, за устойчиво развитие, за устойчив растеж. И по този начин европейския семестър ще се изпълни със съдържание, ще бъде е, една крачка напред за Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Герлинг. No. I think so, President. Okay. Колегата Фария. Колегата Фария. Благодаря, господин председател. Благодаря. Da Comissão envia ao semestre europeu e a análise anual do crescimento. Благодаря. Е, да, много важни бяха тези въпроси, които е, колегата Граматикакис повдигна. Важни въпроси, е, свързани с европейския семестър. Доста изчерпателен е този текст. Аз подкрепям основните му елементи. Наистина ние се нуждаем от по-ефикасно е, е, използване на ресурсите. А, това също ще доведе и до създаване на устойчиви работни места. След анализа на комисията по отношение на инвестициите би следвало да се приеме тази стратегия по стълбове. Това е от изключително значение за економическия растеж. Има стратегически е, сфери, които дават възможност за е, такъв устойчив растеж е, съобразно стратегията Европа 2020 година. Една Европа на енергетиката, в тази посока трябва да се движим. Освен това, трябва да подчертаем необходимостта за създаване на устойчив превоз, транспорт. И тук има много възможности, които са свързани и с защита на околната среда. Смятам, че днес ние трябва да и инвестираме, за да премахнем всички пречки, които все още се стоят пред единния пазар. Трябва да се засили мрежата между университетите, защото изследователската дейност в университетите може да бъде от голяма полза. Докладчикът е прав, подчертавайки че трябва да се въведе в Европа една система на здравоопазване, която да е устойчива и това също е източник на работни места. Това също така засилва социалната държава. трябва по всякакъв начин да стимулираме устойчиви растеж, да се използват фискални стимули, екологосъобразени. Всичко това ще допринесе за инвестициите в околната среда. Също така, що се отнася до управлението на отпадъците и рециклирането, има какво да се направи. Така че съществуват множество възможности и не е задължително тези средствата да идват винаги в публичния сектор. Трябва да благоприятстваме днес този устойчив растеж и екологосъобразното развитие. Да засилим конвер... конвергенцията. Господин председател, ще имаме предложения за изменения, които ще внесем, но аз отново благодаря на господин Граматикакис за неговия доклад. Госпожа Конечна, следващия оратор. Кратце, я дякую пану е, Благодаря ви, ще бъда съвсем кратка. Бих искала да благодаря на докладчика е, за е, неговото становище. Но, както казах вече през септември тази година, когато говорим за европейския семестър, трябва да подчертаем две неща. Ние през септември водихме вече дискусия по този въпрос. Е, двете неща, които ще посоча, е, липсват според мен в текста. Е, аз приветствам казаното от моя колега, че би трябвало да обсъдим в дух на сътрудничество и конструктивизма текста на становището. Да, по-висок стандарт на живота, по-сигурни гаранции за потребителите от гледна точка на безопасността на продуктите, на храните, на медицинските средства. Всичко това естествено е изключително важно. и още нещо би трябвало да подчертаем необходимостта от зелена економика за създаване, е, която би могла да допринесе е, за създаването на работни места. Е, в, именно в зеления сектор се увеличава търсенето на работна ръка в е, този глобален процес, на, е, който наричаме зелена економика, трябва да почетаем и значението на малките и средните предприятия, които създават е, работни места. Хубаво би било да се предвидят и програми за обучение, така че е, кандидатите за е, работа в зелената економика да разполагат с необходимата квалификация и да отговарят в по-голяма степен на изискванията на работните места на работодателите. Е, ние подчертаваме е, тази потребност, е, кажи речи на всяко заседание и ми се струва, че Европейският съюз не бива да пропуска тази възможност и не бива да загърбва потенциала на зелената економика във връзка с създаването на работни места. Затова е изключително важно да се допълни, е, според мен, е, текста на становището, ние ще предложим съответния текст на е, нашия докладчик, на автора на становището и се надявам, че ще намерим компромисно решение. Благодаря. А сега ще дам думата на Европейската комисия, която сигурно желая да коментира чутото. Благодаря, господин председател. Аз съм представителя на Генерална дирекция околна среда. Ще коментирам конкретни изказвания. В стратегията Европа 2020 има една съвсем ясна концепция за устойчив, приобщаващ растеж, така че растежът в никакъв случай не е пренебрегнат и, или елиминиран средносрочният междинният преглед на комисията от, подчертава а, необходимостта от зелена економика във връзка с нашите цели за економически ръст и създаване на заетост. Една голяма част от а, предложенията ще е, допринесат е, и за увеличаване на е, конкурентоспособността, ще насърчат и економическият растеж. Годишното изследване за економически растеж за 2015 година ще помогне на държавите членки да а, насърчат устойчивото развитие това проекто становище на вашата комисия, което обсъждаме в момента, е интересно. Ние смятаме, че европейският семестър би могъл да бъде един много важен инструмент за постигане на целите за економически ръст и заетост. Седмата научно-изследователска програма подчертава е, необходимостта от конкретни мерки във връзка с мониторинга е, конкретните мерки, които се предлагат, е, могат да бъдат много по-полезни според нас. когато говорим за защ защитата на околната среда, е, ние е, имаме предвид е, естествено всичко това, което е свързано с устойчивото развитие, економическия растеж и създаването на заетост. Ще подчертая във връзка с трета точка на становището, че има пакет, представен от комисията, който също ще подпомогне устойчивото развитие. Ще има а, редица стратегически планове, включително и за а, разпределяне на водните ресурси. Що се отнася до подземните е, изкопаеми, до субсидиите, които се отпускат, е, е, това са въпроси, които сме обсъждали в рамките на дискусиите за европейския семестър многократно. Е, е, а в четвърта точка се подчертава необходимостта от прехвърляне на данъчното бреме от труда към дейностите, е, свързани с е, предотвратяване на е, замърсяването. Това е хубава идея и ние смятаме, че в програмите, включени в европейския семестър, има достатъчно елементи, които говорят именно за подобни намерения. Зелената економика също е едно много важно предложение, което ще намери отражение. Благодаря. Сега ще дам думата на колегата Граматикалис, който може би ще желая да реагира на изказванията по време на дискусията. Ще бъде съвсем кратък, господин председател, защото това, за което помоли в края на изказването, си са коментарите от страна на моите колеги и на комисията. Така че, господин Фария, съвсем уместно подчерта въпроса с чувствителните инвестиции, така че да се борим с социалната изолация. Напълно споделям тези идеи, макар че не ги засегнах в изказването си поради липса на време. Друг колега също подчерта важни неща, свързани с здравеопазването и с нея съм напълно съгласен. Тези услуги трябва да бъдат засилени. Е, тези услуги са изключително важни. Аз на три места подчертавам, че те трябва да бъдат запазени. Що се отнася до екологизацията, също съм съгласен с направените коментари. Благодаря по-специално и на представителя на Европейската комисия. Всъщност, комисията вече осъществява много от препоръките, които ще включа в моя доклад. Той многократно подчерта възможности, но аз искам да говорим за реалности, а не за възможности. Председателят, благодаря. Сега ще помолим следващият ни оратор да дойде тук а, сред нас. Само да припомня датите. И измененията трябва да бъдат внесени само на английски язик, защото няма достатъчно време за превода им. И така, до 10 декември, 12 на обяд, това е срока за нас е на измененията. На 23 януари в комисия НВ и на 23 в ЕКОН. И така, сега нека да посрещнем господин Бернхард Урл, изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на храните. Ще разменим с него мнения. Той ще ни изложи работната програма на Европейския орган. През май 2014 година той пое този пост. През април 2014 като кандидат беше гост на нашата комисия. И той ще изложи в кои сфери на дейност участва Европейския орган за безопасност на храните, какво прави тази агенция и във връзка с превенцията, както и с предпазните мерки, свързани с ебола. Ще може да изложи и стратегията на ЕФСА за сегашния период, както и всичко направено за гарантиране на прозрачността Впрочем, този въпрос е бил повдиган от колегите на предишни дискусии, така че моля да съсредоточите изказването си върху предприетото от ЕФСА за прозрачността, както и средствата, за какво се изразходват средствата. Разполагате с десетина минути и след това ще се проведем дебат. Много ви благодаря, господин председател, господин Лавия, скъпи членове на Европейския парламент. Много ви благодаря за тази покана и за тази възможност да обсъдим една много важна тема, а именно безопасността на храна, храните и фуражите в Европейския съюз. Не не държа да повторя казаното от мен при първото ми изслушване, а именно, че Европейския орган за безопасност на храните ЕФСА е тук за ваше разположение и в учредителният реглам, регламент учредяващ агенцията ясно е разписано, че Европейския парламент може да предоставя мандат на ЕФСА и ние се радваме да направим всичко възможност да служим по възможно оптимален начин на Европейския парламент. 12 години, след 12 месеца като взех пост генерален директор на ЕФС, нека да започна с въпроса как може да се, да се какво представлява всъщност тази агенция. Преди всичко ние сме една научна агенция, агенция предоставяща научни проучвания за безопасността на храните и го правим чрез близо 500 научни становища годишно. Мандатът днес обхваща основно четири области – оценка на продукти и процеси преди тяхното разрешаване, т.е. оценка на риска преди е, издаване на разрешително. Също така изготвяме и оценки на риск е, на цялата е, верига на храните и на фуражите и всички аспекти свързани с околната среда правим също така оценка на риска в случай на кризи и наблюдаваме евентуалните рискове и също така наблюдаваме евентуалните рискове в хранителната верига. И няма нужда да, да, да положите големи усилия, за да намерите конкретни примери за това как ЕФСА е допринесла за гарантиране безопасността на веригата на храните и фуражите в Европейския съюз. Може да дадем за пример пестицидите. Именно по препоръка на ЕФСА бяха забранени дадени видове пестициди от комисията. ЕФСА също така прави, прави проверка на стотици, на хиляди твърдения, свързани с здравето, за да установим дали твърденията на посредителите са надежни от научна гледна точка. В момента имаме мащабна програма за преоценка на хранителните добавки и очевидно е предимство в случая за Европейския съюз да има един централизиран орган, който издава разрешителни. По този начин се правят сериозни спестявания и нормално това се гарантира, че има хармонизирани норми за безопасност в целия Европейския съюз. Не било също така да забравяме, че ЕФСА взе активно участие в разрешаването на много от кризите в последните няколко години, като например кризата с Иколи в Франция и Германия преди няколко години, хепатит и други случаи, в които ЕФС е допринасила за оценката на риска. И така мисля, че може да започнем с твърдението, че това е една много добре функционираща организация, която може да предостави висококачествени научни становища на европейските институции, на държавите членки, то в, няко... в случай на нужда в много кратки срокове. Не бива обаче да, да, да изпадаме в самодоволство и прекалено много да се радваме от постиженията си. Изправени сме и пред предизвикателство и на първо място е глобализацията на, тър, на търговията, защото глобализацията на търговията води и до глобализация на опасностите свързани с храната и фуражите, които се търгуват. Защото когато внасяме храни и фуражи, ние също така внасяме съгласно нормите за безопасност на държавите, откъдето внасяме, а това е предизвикателство за нормите и готовността на ЕФСА. Друго голямо предизвикателство е изменението в климата. То влияе на носителите на заразни болести и за е, хората и за животните. Появяват се нови подобни носители и затова ние трябва да сме готови да сме в състояние да идентифицираме тези нови носители и да разработим стратегии за профилактика. трябва да си има предвид също така и движението на някои видове от е, южната част на Европа към северната. Друг пример са химичните смеси, те са научно предизвикателство за нас, защото трябва да сме в състояние да правим анализ не само на отделни химикали, например на пестицидите, но на цели групи, на смеси от химикали в, и тяхното взаимодействие при а, взаимното им приемане. друга страна разполагаме с ограничени ресурси, които разбира се ни дават възможност да увеличаваме човешкият, човешките си ресурси. Какъв е подхода ни за едните пет години? Най-важната задача на ЕФСА е да поддържа равнището си на, готов, на готовност в контекст на увеличаващите предизвикателства и намаляващи средства. Едновременно с това трябва да сме също толкова готови да отговорим на непредвидени обстоятелства в бъдеще. Как можем да се справим? За целта ЕФС има нужда от три стратегически инициативи през едните няколко години. На първо място е сътрудничеството, тъй като сътрудничеството трябва да бъде в основата на всичките ни дейности. Вече сме изградили много добри работни връзки с държавите членки и с отделните организации в държавите членки. Така че държавите членки не само участват в нашите съвместни панели, но и обменят информация с нас. И тук държа да благодаря на специалистите, които отделят голяма част от времето си, за да работят за ЕФСА, заедно с ЕФСА и по този начин допринасят за европейски, европейския проект. Благодаря ви и за политическата подкрепа, защото държавите членки ни помагат, подкрепяйки и насърчавайки своите специалисти да сътрудничат с ЕФСА и по този начин правят възможно нашето функциониране. Този модел на сътрудничество с държавите членки има много предимства, защото по този начин може да се ползваме с висококачествени научни експертизи в цяла Европа. Това сътрудничество, разбира се, е свързано и с увеличаване на ефикасността. По този начин разделяме работата и можем да натоварим с изкопено становище най-добрите специалисти в дадена област. Но трябва да засилим сътрудничеството. Това е една средносрочна цел за ЕФСА, цел, която няма да бъде лесно за постигане и това е изграждането на една обща програма за оценка на рисковете в Европейския съюз. Тоест ние искаме да имаме една обща програма заедно с съответните органи в държавите членки, да разпределим задачите и да избегнем дублиране на оценките на риска. Втората стратегическа инициатива е иновацията. Трябва да бъдем по-нова, трябва да имаме по-новаторски научни методи. Ние вече играем бъдеща роля в научните изследвания, но трябва да продължаваме в тази, да работим в тази насока и да се заемам с някои много сложни научни въпроси. Ще ви дам един пример. Една институт започна преди няколко години, която е много важна и за Европейския парламент. Това е един проект, с който се стремим да разгледаме въпроса за здравето на пчелите. Искаме да имаме цялостна визия за различните елементи, които заплашват оцеляването на пчелите. И ЕФСА ще инвестира над 1 милион евро в този проект, съвместно с Европейската комисия, държавите членки и Международната комисия за здравето на пчелите като целта е да направим една цялостна оценка на околната среда и на различните компоненти, които заплашват здравето на пчелите. Третата стратегическа инициатива, която е много важна за ЕФСА е прозрачността. И тук се връщам наказаното от председателя встъпителното му изказване. ЕФСА трябва да се превърне в една отворена научна организация. Какво значи това? Това означава не просто осигуряване на прозрачност, т.е. възможност за нашите партньори и гражданите да знаят какво правим и как го правим. Отвореността надхвърля прозрачността. Отвореността означава ангажиране за сътрудничество с гражданското общество и с учени, които не работят пряко с нас, но които могат да допринесат с информация за дейността на ЕФСА. Това е едно многогодишно начинание, което разбира се има и своята цена. То изисква осъвременяване на нашата IT-система. Започваме един проект, наречен отворен на ЕФСА и в момента правим и оценка на разходите, за да установим кои са най-рентабилните инициативи, които биха допринесли за изграждането на тази нова отворена ЕФСА. Крайната цел на отворена ЕФСА е да може научните резултати на ЕФСА да бъдат повторени. Тоест, да може и други научни организации, ако проявят интерес, да могат да се възползват и да стигнат същите резултати, до които ЕФСА стигна стигнал своите научни становища. Дами и господа, си играе ключова роля в системата за безопасност на храните и ние имаме амбициозна програма за защита на общественото здраве през 5 години. Ще продължим да работим съвместно с учени и с другите ни партньори на равнища на държавите, членки на европейските институции. Имаме и много други партньори на световно равнище. Благодарение на всички тези факти, аз съм убеден, че ЕФСА ще продължава да бъде в състояние да предоставя надежден научни становища и за бъдеще. Като представители на европейските граждани, смятам, че вие, членовете на комисията ЕНВИ, играете много, голямо, много важна роля за успеха на ЕФСА и ни подпомагате в усилите ни да постигнем мандата си. Благодаря ви за подкрепата и благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вашата презентация. Аз ще дам думата сега на нашето лице за контакта, госпожа Пилар Аюзо. Благодаря. Благодаря много. Наистина беше <clears throat> голямо удоволствие да ви изслушаме днес след обед. Аз съм добре запозната с дейността на вашата агенция, но все още има и а, някои а, въпроси, които възникват. <clears throat> Белязах, но установих нещо. Вие споменахте, а, че проучвате приносителите на болести и преносителите, които предават тези заболявания на хората или на животните. Всъщност това е задача на Агенцията за инфекциозни болести. Това, което нас ни интересува, са храните и като изключим здравето на животните, този въпрос не би следвало да е от ресора на ЕФСА, е, защото тази агенция се занимава основно с е, безопасността на храните. Е, персонала на ЕФСА, като изключим тези служители, които представляват административното ръководство на агенцията, това са научните работници. Е, бих искала е, да ни кажете как е, се назначават тези научни работници, какъв е подбора, каква процедура на подбор се използва, как се изготвя доклад, кое лице има последната дума във връзка с този доклад като лице за контакт с агенцията смятам, че това са важни въпроси. И извън на независимия характер на научните работници има и други аспекти. това са лицата, които искат достъп до информация и им е трудно да изготвят те своите доклади, защото в научните среди е наложително да има съпоставимост на изследванията. А това понякога трудно става, що се отнася до изследванията, проучванията, осъществени от ЕФСА. Така или иначе, поздравления за вашата работа. Еледо субила парола. Ehm, е, благодаря много. Eh, ripetere alcune considerazioni che hm, avevo presentato prima hm, quando appunto да ще повторя коментари, когато посочих същото, когато говорихме за освобождането от отговорност, но нека сега директно да отправя към вас тези въпроси. И други колеги повдигнаха този въпрос. Как се сформират работните групи? Това е моят въпрос наистина ли е гарантиран е гарантирана тяхната независимост. Е, винаги ли утвърдително отговаря на исканията за достъп до актовете е, агенцията? Защото знаем за случаи с конфликт на интереси, защото имало лица част от работни групи, е, обвързани с индустриални предприятия, производители на храни. Разбира се, има отлични професионалисти в публичния сектор и не е необходимо да се обръщат към частния сектор. Що се отнася до доверието на гражданите в ЕФСА, това доверие преминава през прозрачността. Хората трябва да имат достъп до информацията, на базата на което се изграждат становищата на отделните панели. А на този етап това като че ли не се прави. Трябва да се изгради една култура на отвореност – така че бих ви помолила да почистите а, този сектор и конфликтите на интереси. Може би да а, инвестирате повече средства, така че да действат по-успешно нещата. Госпожа Келлин. Um, um, Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин О. Нашата комисия работи в тясно сътрудничество, в повечето случаи в тясно сътрудничество с ЕФСА, понякога установяваме една малко по-голяма дистанция. Много важни са въпросите, свързани с регламентирането на оплакванията и жалбите, свързани с здравето на потребителите. Особено когато става дума за оплаквания от определени продукти на дадени предприятия. Понякога става дума за дълги процеси които е, едва ли допринасят за една бърза и ефективна защита. Нерядко е трудно и да се разбере какви точно са е, изискванията, тъй като е, Става дума в крайна сметка за едно ново явление. Предприятията от хранително-вкусовата промишленост трябва да се консултират с експерти, което не винаги е много лесно за тях. Е, аз не пледирам непременно за директни контакти, не напротив, е, е, това би трябвало да се избегне. Директния контакт с пода... жалбовносителят, жалбоподателят, но по някакъв начин бихме могли все пак да окажем някаква консултантска помощ и на двете страни в рамките на тези процеси които се водят във връзка с оплаквания на потребители. А, господин Юнкер все още не е взел решение е, за научните си е, съветници. Е, това очевидно ще бъде една по-продължителна и е, така, бюрократична процедура, но той не каза, че няма намерение да назначи такъв съветник, така че в това отношение би трябвало, може би, да се помисли за е, подходящ човек от е, кръга на работещите в ЕФСА. Още един момент, който е интересен, независимостта на експертите, прозрачността говорихме за това по време на обсъжданията за освобождаване от отговорност във връзка с бюджета. Би било хубаво да имаме предви една публикация един вид е, лик е, е, отново документ, най-малкото в сферата на тези обвинения и разкрития, които вече преживяваме в различни ли кафери. Е, в случая става дума за е, Европейския център и се смята, че там във връзка с работата по е, пестицидите е, е използвана експертна помощ и консултантска помощ от човек, който не е абсолютно независим и всъщност така да се каже е по-скоро убийст и заинтересована страна когато е, говорим за събрани е, за е, предотвратяване на вредно въздействие, трябва да имаме предвид е, че е, е, видовете пестициди, които се използват, са различни. При нас имаше немалко оплаквания, които доведоха до забрана на около 30% от пестицидите но а, а, останалите, а, а, които а, не са забранени и са позволени за използване, се използват сега още по-масивно и в още по-голяма концентрация, както се казва, за да се замести липсата на забранените, неразрешените пестициди. Не трябва ли да се помисли по тази въпрос и да се потърси някакво друго решение? Благодаря. А, госп... Колегата Пиека има думата. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин директор. В вашата презентация бяха засегнати много интересни въпроси. Някои от колегите вече говориха по тях. Това, което нас ме интересува особено много е научно-изследователската дейност, но а, не споменахте нищо за превенцията, а превенцията е в крайна сметка а, алфата и омегата на е, цялата дейност, която се извършва от агенцията за безопасност на храните. Защо казвам това? Защото <clears throat> ние тук в е, Европейския парламент е, залагаме най-вече на превенцията, особено когато говорим, да кажем, за нови субстанции, за нови храни, а също и, и е, когато говорим за тази твърде спорна е, е, тема, по която има противоречиви мнения, е именно генно модифицираните храни. Наскоро прочетох една научна публикация, И ставаше дума за животни, е, които е, са били хранени с е, генно модифициран фураж. Много бях изненадан от заключението. Всъщност, една голяма част от животните, които са били включени в изследването в продължение на двете години, в които са хранени с тези генномодифицирани фуражи, са се разболяли от тежки заболявания. Освен това, в фармацевтиката, в косметиката много често се провеждат изследвания с животни. Нееднократно сме говорили по тези въпроси. когато говорим за генно модифицираните организми, би трябвало да се предпазим, така да се каже, от бедствия, защото много често започваме да действаме едва в последствие, след като вече има смъртни случаи или има вълна от заболявания и има безспорни доказателства за това, че те са причинени от консумацията на вредни вещества в определени продукти. Тоест не, не бива да действаме като пожарникари, нали? едва когато избухне огъня, тогава да тръгваме да гасим пожара. Нека да действаме превентивно и според мен това е едно от голямото предизвикателство пред вашата агенция. Но и това е една от големите ви задачи. Благодаря. А сега колегата Балстро. От години работим с Агенцията за безопасност на храните и първоначално дори смятах, че едва ли има нещо, което трябва да поставя на е, вниманието на всички вас е, по време на дискусията, но ето, че сега е, взимам думата. Вие, господин директор, казахте, че е, една от основните ви задачи е да гарантирате безопасността на храните за всички граждани на Европейския съюз. Е, е, хранителните продукти е, с растителен, с животински происход трябва да бъдат безопасни. Това е изключително важна задача. Да. Ясно е, че е, вашите становища е, са от огромно значение. Включително и по отношение на темата, която засегна е, колегата преди мен. Генно модифицираните, генно променените, генетично променените растения са тема отдавна по-севен материал за е, царевица е, бе последният проблем в е, този контекст и тогава на пет страни все пак се обявиха за производството на генно модифицирана царевица. Останалите 19 страни бяха против, но въпросът е че ЕФСА в момента се намира в много сложна ситуация. все пак е, повечето от е, държавите членки като че ли са склонни в момента да променят позицията си. И е, защо казвам това? Защото смятам, че ЕФСА е, очевидно е, подкрепя, така да се каже, някои от становищата на Световната здравна организация, но това едва ли е винаги в интерес на е, и от полза за здравето на гражданите на Европейския съюз. В е, основния закон, т.е. Конституцията на Унгария е записано, че всеки има право на физическо и психическо здраве а генно модифицираните хранителни продукти би трябвало да бъдат събранени. Има достатъчно данни за това, че те се отразяват негативно на човешкото здраве, а и на здравето на животните. И след като в една държава Конституцията на практика косвено забранява предлагането на тези продукти, ще се окаже, че на европейско равнище тези продукти са разрешени и отново стигаме до един конфликт с Конституцията, с националното законодателство. Не можем ли да мислим за субсидиарност в този случай? Благодаря ви. Ако няма други изказвания от страна на депутатите, ще дам отново думата на генералния директор на ЕФСА. Благодаря ви всички тези въпроси. Ще се опитам да бъда кратък, но бяха зададени някои много съществени въпроси, така че се надявам, господин председател, да можем все пак да отделим необходимото време, за да ги обсъдим. Ще те отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени. Госпожа Юзо зададе въпроса за заразните болести, дали наистина те трябва да са в полето на действие на ЕФСА или не би трябвало по-скоро да са в а, мандата на Европейския център за заразните болести с съдалище в Стокхолм. Също време, че болестите при животните, когато говорим за заразни болести при, при животните и носителите на подобни болести. Мисля, че в случая ЕФСИ играе водеща роля в предоставянето на научни становища. Но заедно с колегите от Центъра за профилактика, а ние се ползваме от прекрасно сътрудничество с колегите по мрежата от носители, за да наблюдаваме всички тези носители на заболявания не само за животните, а и за хората. И смятам, че по този начин гарантираме възможно най-високо равнище на безопасност на здравето на хората и на животните. Госпожа Юза да ще така един много важен въпрос, свързан с прозрачността и независимостта и как точно функционира системата. И тук мисля, че стигаме до някои други въпроси, зададени от членове на парламента. Мисля, че основната гаранция за независимостта на научните становища на ЕФСА се основава на три стълба. На първо място ние много внимателно оценяваме е, приносът е, за процес на изготвяне на тези становища, което се, използни, което, което се основава на информацията, която използваме на методологията и на човешкия ресурс, т.е. на специалистите. Т.е. ние съблюдаваме да разполагаме с, с надежни данни, с ефикасни методологии за изготвяне на оценката на риска и много внимателно избираме членовете на нашите работни групи и панели. Това е първият етап, т.е. ресурсите, които вземат участие в оцен... изготвянето на оценката на риска. На второ място, колкото и странно да ми се струва понякога, е често пренебрегнат в обществените дискусии и това е начинът на подбор в научните панели. В научните панели има 21 членове и тези членове на практика са една мини-комисия, ако искате, може да гледате на тях като една мини-комисия Envy. И тези експерти, дошли от цяла Европа, взимат решение за научните съвети, предоставени от ЕФСА. Така че дори и един отделен специалист да има някакви свои мотиви, не смятам, че той ще може да се наложи да наложат своето становище на целият панел, т.е. убеди останалите свои 20 колеги да последват неговото становище. Така че, така че по този начин имаме много добър контрол който гарантира качеството на нашите становища. И третият стълб е отвореността и прозрачността. Можете да намерите всички въпроси зададени на ЕФСА, всички дадени отговори, всички научни съвети, всички данни, които използваме и специалисти, с които работим на веб страницата на ЕФСА. И в това отношение мисля, че ЕФС е една от най-прозрачните организации в Европа. Цялата информация, която сме която, която можем да публикуваме, защото има и поверителна търговска информация и лични данни, които са защитени. Всички данни, които не са защитени, се публикуват на веб страницата на EPSA. EFSA. Отново на въпроса на госпожа Юзо, как избираме, как правим подбор на специалистите. Имаме 10 научни съвета с по 21 членове всеки и всеки учен от Европа може да кандидатства за тези панели. В момента под, имаме нова процедура на подбор за 8 от панелите ни и над 1000 души са кандидатствали за тях. След това преминаваме към гарантиране на експертиз, експертните познания на тези специалисти. След това разглеждаме конкретните нужди на ЕФСА, т.е. от какви умения, какви конкретни познания има нужда ЕФСА в определена област, да кажем пестицидите, след което гарантираме, че няма опасност от конфликт на интереси между съответните специалисти и нуждите на ЕФСА, след което предлагаме списък на допустимите кандидати на управителния съвет на ЕФСА, а окончателното решение кои специалисти ще станат част от научните ни панели се взима от управителния съвет на агенцията. И в целият този процес има и отделни елементи на контрол. Тоест имаме и външни наблюдатели, и външен контрол извън агенцията. Имаме също така наблюдатели от Европейската комисия, от Европейският парламент и от управителния съвет и всичките могат да наблюдават целият процес и да съблюдават за спазване на всички правила. Такъв, такъв е метод на подбор на членовете на нашите научни панели. Имаме подобен процес на подбор и за работните групи, но а, малко по-гъвкав е подход, тъй като работим с 1500 специалисти от цяла Европа, които взимат участие в нашите работни групи. Как може да гарантираме, че няма конфликти на интереси с тези специалисти и дали специалистите ни са достатъчно независими? Това беше един често задаван въпрос. Имаме основна политика, имаме също така и правила за прилагане на тази политика и специфично е разписано как се избягват конфликтите на интереси. Тези правила бяха одобрени от управителния съвет през 2011 година и ще бъдат преразгледани и осъвременени до година, през 2015 година, като ще включим и предложения на гражданското общество, на Европейския парламент, на неправителствени организации, като целта е да подобрим политиката ни за гарантиране на независимост на нашите специалисти. Но на практика кандидатите, които искат да работят съвместно с ЕФСА, трябва да попълнят въпросник, в който трябва да изградят всичките си интереси за последните 5 години в 9 различни графи. И ние в ЕФСА правим оценка на това дали интересите на специалистите са съвместими с дейността на съответната работна група. И един от отговорните принципи е, че ако даден специалист работи за промишлеността или работи а, на пълно работно време като консултант за дадена а, индустрия, то, то, то не може да стане специалист в работна група на ЕФСА. В 2012 година 40% от специалистите ни идват от националните органи, като например основните органи за оценка на риска, 40% идват от а, други организации, около 50% от академичните среди, около 5% са пенсионирали се от, университет, от университети или обществени органи. И върховодният ни принцип е, че хора, които работят за промишлеността, не могат да работят за ЕФСА. Но нашите усилия са доста по-масштабни, т.е. стремим се да гарантираме, че дори и ако някой специалист, който работи за университет, получава субсидии от представители на индустрията, ние правим оценка на субсидиите, които той получава и преценяваме дали дейността му по програми, спонсорирани от промишлеността, е основателна причина да има конфликтни интереси, които не би допуснало участие в работна група на ЕФСА. Смятам, че тази система е много зряла, много устойчива, която разбира се има и своята цена. Тази система трябва да бъде поддържана, трябва да бъде функционална, но мисля, че тази система е необходима, за да гарантираме, че резултатите на ЕФСА наистина са безпристрастни, обективни, надежни, на най-високо научно равнище и са полезни за органите, взимащи решения за оценката на риска. Защото това е нашата цел да предоставим надежни научни съвети на европейско равнище, за взимащите решения на европейско равнище в комисията, в парламента и на държавите членки. Надявам се по този начин да отговорих и на въпроса ви за независимостта, достъпа до документите. Както вече казах, всички документи са на разположение на интернет страницата на ЕФСА. Освен това, както всеки граждан на Европейския съюз, вие можете да поискате право на обществен достъп до документи и в този случай ЕФСА ще публикува допълнителни документи, освен ако няма причини тези данни да не бъдат оповестявани. Те са свързани с търговска тайна или с защита на личните данни тази година вече сме публикували близо 75 000 страници документи след искания за обществен достъп до документи. Въпросът на госпожа Герлинг за твърденията, свързани с здравето и консултациите преди изготвяне на оценка. Мисля, че Европейският парламент изготви регламент, в който се изисква ЕФСА да прилага най-високи стандарти за научна оценка на това дали твърденията за здравето, свързани с здравето отговарят на истината или не. Съгласен съм с вас, че може да се подобри процесът на комуникация с подаващите заявления. Имаме 8 ръководни документа, в които се обяснява на заявителите как трябва да се изготви тяхното получване и какъв доказателствен материал трябва да се предостави. Наскоро се срещнахме с 15 или 16 федерации на представители на индустрията, в които обсъждаме как може да се подобри комуникацията с заявителите и, между заявителите и ЕФСА. Не сме съгласни обаче да има срещи на четири очи между представители на нашите научни комитети на ЕФСА и а, заявители. За нас това е недопустимо. Но може да проведем срещи с а, групи от заявители. Това са големи срещи. По принцип проведахме 6-7 такива. Заявителите ни молят да организираме по-целенасочени такива и ние сме предвидели няколко подобни за 2015 година. А по въпроса за основният научен съветник или консултант, ЕФСА смята, че по принцип е добра идея научни данни да се използват при взимане на политически решения и да има по-добра връзка между научно-изследователската дейност и взимането на политически решения. И в това отношение нашият водещ консултант играеше, изигра много важна роля. Дали е важна тази позиция от гледна точка на ЕФСА? Смятам, че този въпрос не зависи, не зависи от нас, то е от политическо естество, но като цяло ми се струва, че разполагаме с много големи политически познания като цяло и Европейската комисия може да използва тези налични научни данни. въпроса ви за тази публикация. Аз не съм а, запознат с нея. Казахте, че тази публикация е от вчера. Казвате, че може да, че има двустранен процес и че и ученици среди могат да бъдат обект на влияние. И аз съм съгласен с това твърдение и затова ние се стремим ЕФСА да е независима от всяка възможна гледна точка. По отношение на неоникотиноидите, когато се прави оценка на активни вещества за пестициди, правим и по-масштабна оценка на въздействието за да гарантираме, че всеки продукт който се пуска на пазара в държавите членки, отговаря на изискванията за, безопа... за опазване на околната среда. Така че продуктите за растителна безопасност по принцип трябва да са били подложени и на такава оценка и не би трябвало да представляват опасност за околната среда. По въпроса за превенцията, Съгласен съм от а, медицинска гледна точка, профилактиката винаги е по-добра от лечението и трябва да инвестираме доколкото е възможно в профилактика. Но чрез а, оценките на риска и управлението на риска, мисля, че положението е малко по-различно. Ние правим научна оценка на риска. А равнището на риска, което е допустимо за обществото, е политическо решение. Това не е решение, което ЕФСА може да вземе. Така че не е се решава дали ще се прилага метода на превенцията или не. Ние предоставяме научни данни и оценки на взимащите политически решения и се опитваме да направим оценка на риска и несигурността, свързана с риска А. Въпросът е дали този риск е допустим за обществото или не е политическо решение и Евсен не може да влияе на това решение. И ми се струва, че практиката, която съществува в Европа, оценката на риска и управлението на риска да са напълно разделени е много добра практика. Споменахте и едно проучване за генномодифицираните организми от Франция. Не знам дали имате предвид едно научно изследване, което беше публикувано през 2012 година. То предизвика много разисквания. То беше публикувано от професор Сералини. Евс участваше в него. Ние направихме мащабен преглед и оценка на това научно проучване. Имаше и други оценки. И в крайна сметка това проучване беше оттеглено от научното издание, в което беше публикувано. ЕФСА си отбеляза този факт. Ние направихме, как пак казвам, оценка на проучването. И бяхме в тясна, в тясна връзка с останалите агенции, отговарящи за оценка на риска. И последният въпрос е свързан с а, безопасността на веригата на доставки. Трябва да имаме много ясно и унгарската конституция, пак трябва да има много ясно разделение. А се прави оценки на въздействието на ГМО върху човешкото здраве, здравето на животните и околната среда. Това данни за това въздействие ще намерите в нашите научни становища. А дали това равнище на риск е допустимо или не за дадена държава членка, това е политическо решение, с което с което ЕФСА няма нищо общо. Държавите членки вземат решения дали да разрешат даден продукт или не. Те решават дали да използват принципа на принципа на предпазливост или не. Не сме справите, разбира се, редица елементи, но ние не взимаме страна в този процес Същото въжи и за клонирането. ЕФСА изследва становище за клонирането по отношение на безопасността на храните, човешкото здраве и здравето на животните. Това беше нашето становище. Ние не навлизаме в етичният въпрос, свързан с това дали е приемливо или не клонирането по принцип. Същото въжи и за наноинженерните материали, ние даваме научно становище за тяхното въздействие, но не взимаме участие в обществената дискусия дали те трябва да се използват или не. Благодаря ви за много подробните отговори. Можем, струва ми се, да приключим с това заседание за днес. Позволете ми да ви напомня само, че утре ще продължим е, и е, е, членовете на комисията би трябвало да вземат документите за себе си, тъй като има опасност инак да не ги намерят утре на същите места. Благодаря ви. Приятна вечер.